Good afternoon, dear colleagues, ladies. скъпи колеги, дами и господа, нека да продължим нашата работа. Часа е 3 след обед, 16 юни. Трябва да, трябва да минеме на следващата точка а, която е доклада на Едуард Мартен развиване на устойчива европейска промишленост на неблагородни метали. А, трябваше да изработите един работен документ до 6 май. Това е един много важен документ за нашата промишленост, защото без неблагородните метали не можем да развиеме нашата промишленост. Защото сме много зависими от вноса на неблагородни метали и по специално от Китай, така че не сме в много облагодетелствено положение, така че нашият колега Матен, който е най-добрият професионалист в отрасъла, ще ни направи едно представяне на темата. А. Благодаря, господин председател. Бих искал преди да говоря за доклада да благодаря на докладчиците в Сянка, които, както правилно подчертахте, ми, ми помогнаха да изработиме доклад за неблагородните метали. Бих искал да, да благодаря и на Жан Филип от моят екип за отличната работа, за това, че успяхме да изработим един качествен доклад, който включва всички проблеми, с които се сблъсква отрасъл. Също тръгнахме от едно от, от следното положение на нещата, кризата имаше, ако не е друго, то възможността да ни, по, да ни докаже че до, до десетки, стотици милион тонове неблагородни метали се произвеждат всяка година в Европа, между които а, стомана, т.е. са много основни за европейската промишленост. Целта беше как а, от една страна да не увеличим емисиите на парникови а, газове и от друга страна да избегнем за загубата на работни места, като продължим обаче да продължаваме да произвеждаме тези метали, които са от огромно значение. Тоест, какви мерки да се вземат, за да се мине от един затворен порочен кръг към кръга на правилното развитие. Така че почнахме от основата, от базата, от, е, е, мес, от е, местните заинтересовани страни, пред, е, ръководителите на предприятия, местните органи на, въл, на властта, е, неправителствените организации и така нататък. Това бяха е, унези с които обсъдихме състоянието на нещата. Всички споделиха, че основният проблем е политиката на емисии на въглероден диоксид и ако няма начин да вземем някакви марк, мерки, бъдещето на промишлеността е застрашено. Така че целта беше да да направим едно ограничение на границите, т.е. да създадем равноправни условия за всички действащи оператори, т.е. европейските производители да бъдат на равни начала с е, е, носителите и производителите извън Европейския съюз. Тоест, мерките и изискванията, които отправяме към нашите производители, да бъдат отправени и към другите, тъй като китайските производители не спазват подобни мерки. Господин Волкан Хон, който е председател на Юростил, заяви, че ако продължиме така без да взимаме мерки, след в близко, в близко бъдеще просто ще изчезне стоманодобива в Европа. Така че целта беше да приложиме една временна и гъвкава мярка преди да сме постигнали някакви международни договорености. Ако такава договореност се постигне, няма нужда вече да, да прилагаме тази мярка за ограничаване на а, емисиите на въглероден диоксид. Второ, втора мярка необходимо, необходимостта да има достъп до дългосрочни договори. Знаете, че цената на електричеството, цената на енергията в Европа е, заема голямо място, има огромно значение в цялостната политика на инвестициите. Т.е. необходима е по-голяма прозрачност и по-голяма видимост към бъдещето. Т.е. да има е, договори, които да покриват периоди от 5 10-15 години и това би било е, един инструмент, е, на който би насърчил инвестициите. Също така антидъмпингови мерки, комисията ем, за, комисията за, закъснява, предприема мерки много бавно и междувременно е, продукти и изделия, които са обект на дъмпинг, продължават да бъдат разпространявани в Европейския съюз. И още една мерка, предполагам, че вие сте изчели доклада а, така наречените а, а, па, на, на целенасочени пазари. знаете, на времето имаше а, едно предложение е, от Окумпу да изкупи едно предприятие, но комисията отказа разрешение, тъй като а, е, имаше опасение от това, че а, е, от ще, стане, ще има преобладаваща позиция на пазарите, т.е. в случая на Юзи Нокс Европейската комисия, както още веднъж се връщам към това, е, Европейската комисия излезе с е, е, позиция, че от Облук ще има ам, преобладаваща позиция, а също времено в Европа се внасят, е, внася китайска стомана от производител, който има преобладаваща е, позиция на световните пазари. Това е за сега е, положението на нещата. Благодаря, колега, за уводните ви думи. Сега дам думата на господин Тошиновски. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Мартан за доклада. Това е доклад, който изпраща предупреждение към нас в комисията. Той описва именно ситуацията на намаляване на производството в областта на алуминия. Казва се, че производството на алуминия е лошо за околната среда, но от друга страна застрашаваме економиката си. Губи се конкурентоспособност в Европа. И както каза господин Мартен, губим конкурентоспособност по отношение на други страни светът на алуминия, на специалните метали, на стоманата. Няма шанс за развитие. Има опасността да станем зависими от внос, така както в момента сме зависими от внос на природен газ и петрол. Говорим за квотите, за намаляването на емисиите, говорим за нашите цели. Много сме постигнали в тази област. Залагаме на иновациите, залагаме на жизнения цикъл на изделията от алумини и стомана. Но въпреки това нямаме достатъчно модернизации тук. Как може да се произвеждат продукти от метал без това да е в ущърп на околната среда? Тук аз мисля за мерките, мерките на границите. Как може да поощрим конкуренцията в Европейския съюз? И как да преодолеем ограниченията на пазара? Ние се опитваме да регулираме пазара, но какво постигаме всъщност с това регулиране? Според мен този доклад е много важен, защото той ни предупреждава. Предупреждава ни, че нашата индустрия губи конкурентоспособност. Ще работя с колегата по този доклад. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата за доклада. Той засяга основните проблеми в сектора. Особено индустриите, производството на алумини и стопана, тези сектори трябва да се реструктурират, за да могат да останат устойчиви в бъдеще, за да могат да са конкурентоспособни на глобално равнище. Както споменава и докладът, основното предизвикателство е да реагираме на климатични, климатичните промени, но и да останем конкурентоспособни. За това трябва да се съсредоточим върху иновацията, а не върху намаляване на производството. Една важна стъпка е системата за търговия с емисии. Друго нещо важно е намаляващата конкурентоспособност на производството на неблагородни метали. Този доклад засяга много проблеми, но много от важните неща <clears throat> не са осветлени достатъчно добре. Например, цените на енергия трябва да се видят в контекста на енергийния съюз, а енергийният съюз е приоритет за комисията. Трябва да създадем енергиен пазар, който да подобри е, промишлеността за неблагородни метали. В този контекст мисля, че трябва да застанем и зад една много амбициозна енергийна глава в ТИТИП. Ефективното използване на ресурсите и кръговата економика. Това са две неща, които са свързани с заетостта, уменията и развойната дейност и научните изследвания. По принцип мисля, че това е хубав текст и с удоволствие ще работя с докладчика по-нататък. Uh, thank you very much, madam, for your remarks. And madam Lopez. Благодаря. Госпожа Лопес Пермео. Благодаря, господин председател. И ние също искаме да благодарим за доклада и за работата на докладчика и неговия екип. Докладът е много добър. Съгласнихме сме с по-голямата част от неговите предложения, затова искаме да го поздравим. Смятаме, че е необходимо да се защити стоманената индустрия в Европа. Това е стратегически сектор, който е изключително важен за економиката в Европа и за поддържането на едно устойчиво производство в Европа. Освен това, и в бъдеще трябва да се види до каква степен въглеродните емисии ще накърняват конкурентоспособността по отношение на неевропейските производители. По отношение на екологията имаме много изисквания, но две неща искам специално да посоча най-напред. Важността на стоманената индустрия за сближаването в Европа – през последните години преживяхме много аутсорсинг, много изнасяне на производството извън Европа. И тук трябва да оточним свои приоритети за една конкурентоспособна економика. Економиката ни трябва да е гъвкава. В такъв смисъл, че да има субсидии, които да опосредстват ближаването на економиките. И тук трябва да видим какви ще са технологическите възможности за индустрията. Индустрията ни трябва да се укрепи. На второ място, говорихме за енергийните цени и пазара на електричество. Цените са високи. И това има влияние върху индустрията. Така че трябва да се помисли върху устойчиви, дългосрочни цени на тока. Те трябва да се регулират така, че индустрията да не страда. Така електроцентралите ще имат друг статус. Особено това се отнася до Испания. Цената на енергия трябва да се адаптира към производствените разходи, а не към маргиналните разходи на големите предприятия. Трябва да се намери модел, който да се основава на възобновяеми енергийни източници или въглища. Без това да увеличи цените за крайния потребител. Смятам, че в тази посока може да подобрим доклада. Доклада така и така е добър. Мисля, че всички ще може да се споразумеем около тези точки. Господин Селини от НП. Благодаря. Извинете, не можах да участвам от началото на заседанието. Не чух встъпителните думи на господин Мартен. Въпреки това, съвсем накратко, като докладчик Сянка, искам да направя няколко забележки. Най-напред благодаря за цялата свършена до сега работа. Знаете, че е, имаше и външна намеса в е, изработването на доклада. Той е, посети много производствени мощности и това допълнително обогатява съдържанието на доклада. Всички проблеми са изтъкнати. Естествено, че сега започва дискусия върху някои от решенията, които се препоръчват защото крайната цел е да се намери реалистично решение за проблемите. Накратко, кои са проблемите? Ще ви ги напомня. Първо, е, Европейския съюз постига много добри постижения по опазването на околната среда, е, самото производство в е, стоманодобива, е, в алуминиевата промишленост и производството на вторични метали. От друга страна обаче има слабости във връзка с енергоемността на производството. Трябва това да не се съчета и да не се получи една трета точка, защото промишлеността и околната среда са свързани. Ако обаче цената на енергията ни пречи да бъдем конкурентоспособни, тогава трябва да се реши проблема. Тоест, трябва да се прави съкръщения в работната ръка защото от друга страна промишлеността не може да прави крачка назад по придобивките в социалната сфера, уважението към човека, условията на труд и така нататък. Така че, е, както предлага доклада, ние трябва да се опитаме да решим проблема е, с цената на енергията. Е, доклада смята, че решението би било проблема да се разрешава на границата. Аз обаче не съм убеден в това. Трябва да се хармонизират преките разходи. Аз неколкократно съм заявяла в тази комисия, че е, имам много критично отношение е, е, към европейската схема за търговия с емисии. Не знам е, как е, можем радикално да обърнем страницата, защото остават много сенчести страни. Е, да, съществува въпроса за мерки за адаптация на границата. Това е съмнително. Примерно, Италия внася много повече, отколкото изнася. Така че много трудно ще приложи такава формула именно на границата. Е, от друга страна, кои са така наречените банчмарк, за да се определят правилни критерии? Има много въпросителни, но съм готов да съдействам за намирането на разрешение. Колегата Тамбуран да. Докладът на господин Мартен е много важен. Той се спира на пазара. Това е важно, но има и много други важни аспекти. Например, вътрешния пазар трябва да видим е, разликите между държавите членки заради различната данъчна политика и различната цена на енергията. Заради това е, страните, които бяха най-много засегнати от кризата, трудно ще наваксат закъснението. Външния пазар, на границите, емисиите на въглероден двуокис – много е важно при вноса да се прилагат същите правила на пазара, за всички производители в Европейския съюз. Напълно съм съгласен с докладчика, т.е. по-справедлива, по-лоялна конкуренция между производителите в Европейския съюз и извън него. Четвърти аспект. Днес емисиите не струват на практика нищо. Европейския съюз е резерв за стабилност на пазара за европейска схема за търговия с емисии е, има празнини по отношение на правата на емисии. Но е, мерки на границата няма да гарантират е, е, лоялна конкуренция. Сега, по отношение на неблагородните метали, това е тежка промишленост, тя има социални аспекти, е, аспекти по защитата на околната среда, които не се спазват на други места. Така че мерките на граница трябва да имат предвид тези компенсации. Тези компенсации трябва да бъдат съобразени и с международни договори. И е, е, сега, нека да имаме предвид и споразумението ТИТИП. Е, какво ще бъде отражението на споразумението ТИП върху този отрасъл? Има страни, където няма квоти за емисии на въглероден двуокис – Тоест, ТИТИП трябва да бъде е, съобразено с е, действителността, ако разбира се е, това споразумение бъде подписано. В доклада се посочва, че неблагородните метали са много важни за обновяемите енергийни източници, но тук също няма ясно определение каква е ползата и какво означава редки метали, какво означава рядка земя това е много важно за обновяемите източници. Европейския съюз трябва да има предвид проучване, извършено от Европейската комисия, според което Европейския съюз е, е собственик на 80% от световните резерви на редки почви. Това се използва е, е, това се използва за е, електронната промишленост. Трябва да се подобри капацитета за добив е, на тези редки почви. По този начин ще се намали енергийната зависимост и зависимостта от обновяемите източници, които също се внасят. Тези редки почви ще се окажат по-важни за бъдеще от руския природен газ. Председателят пристъпваме към списъка на всички останали колеги евродепутати. Господин Адам Герек има думата сега. Сега, а, а, сега какво всъщност означават основни метали или неблагородни метали? А, това не е точно наименование. Примерно да кажем мед. Неблагороден метал ли е? Той е много ценен, така че това е, е твърде упростяващо. Е, говорим за метали, които се използват е, в строителството, а не в бижутерията. Е, това е основната разлика и това е и основната цел на доклада. Така или иначе. Е, примерно стоманата, стоманата, какъвто и вид да е тя, примерно е, неръждаема стомана или така нататък се използва в машиностроението, в автомобилостроението и където и да било. Ако производството на стомана се изнесе в други страни, останалите отрасли, които изброих, ще пострадат те могат да излезат от Европейския съюз или да мигрират в рамките на съюза също така. Но това е, е само пример е, за отрасли, е, където се употребява много енергия, а също така където се лее метал. Има и други примери за промишленост, където се употребява много енергия. Примерно производството на цимент. То също е в неблагоприятна ситуация в Европейския съюз, защото е енергоемко производство. Така че, ако искаме да спре дезиндустриализацията на Европейския съюз, ако искаме определени страни да се реиндустриализират, трябва да знаем какво е най-важното за производството. Не може да се произвежда стомана или цимент в Китай или в Турция, е, освен ако не закупуваме полуготови химически продукти от е, Америка. В край на краищата вие сте зависими. Ако сте зависими от закупуване на стратегически суровини, вие ще бъдете и политически зависими от е, различни лица, от други лица, от тези, от които закупувате суровините. Съгласен съм с господин Мартен, е, който казва, е, че всяко вмешателство от цените ще наруши конкуренцията изнасянето на производството извън Европейски съюз би могло да бъде заплаха. Но мерки за промяна на цените на границата, това е интересно. Да се променят цените, за да се включи в тях международно калкулирани цени на емисиите на въглеродния блокис. Въпросът е как да стане това. Може би ще бъде много сложно. И това ще обсъждаме в Париж – на конференцията, която предстои да се състои там върху измененията в климата. Аз е, се възхищавам на смелостта на господин Мартен, когато пише, че някои държави членки на Европейския съюз е, нарушават конкуренцията между държавите членки, използвайки компенсации. Е, това също е доста относително, но като цяло Документът е качествен. Поздравлявам господин Мартен. Жалко е, е, че няма никакъв законодателен път, който да се предлага в него. Е, Pentru mine, е, raportul Eduard Marten, dacă aș, mi-aș putea permite o comparație, ar fi ca un e, examen pe care îl face un medic uh,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 е, придържайте се към е, времето, с което разполагате, защото нямаме много време. Госпожа Дамато, много ви моля, не повече от 3 минути. Съжалявам, че точно на дамата трябва да го кажа, но... Пропорре две, две спунти пер... Така. Бих искал да да кажа първо следното. Естествено, него тук като не... В, в всички европейски е, стоманодобивни заводи трябва да се съобразяват с европейските регламенти и норми. Това означава, е, че тези индустрии и правилата, които въжат за тези индустрии, се отразяват е, първо на хората, които работят там, на околната среда, на е, всичко, което се извършва в близост на тези селско стопанство и друго. Също също но в Европа съществуват и доста стари заводи, които не разполагат с необходимото съоръжение за спазването на е, необходимите норми. Тук в този парламент често се говори за промени на модела, за намиране на нови парадигми, но това какво означава това? Това означава, че нови по-трудоемки промишлености ще помогнат за производство на повече е, производство и това означава, че ще използваме повече суровини. Така че необ, необ, необходимо е да се обърнем към а, възобновяемите източници на енергия, да търсиме възможност за използване на слънчевите панели, на вятърна економика, на енергия от вятърни турбини. Необходимо е да имаме едни економики, които да споделят по-добре. Просто трябва в, да, да имаме смелостта да минеме към един преходен е, период. Ние трябва да задгърбиме втората е, е, промишлена революция и да вървим напред. Благодаря, госпожо. Госпожа Делка Стиев. I am, uh, you know, so many, too many things now. Eh, no, voy a hablar en español. Eh, bueno, yo quiero agradecer a Eduardo. Бих искал да благодаря на Едуардо Мартин, на Едуард Мартин, още веднъж за неговото предложение. Обсъдих, обсъдихме го многократно. Радвам се на това, че доклада е много ясен и че той не губи време. В него има много, много интересни виждания. Бих искал обаче да се спра на два проблема. Първо, така наречените такса или компенсация на границите. Може би някой вече го е казал, защото аз дойдох с известно закъснение. Сега, това означава две неща. Пла да се потърси компенсация срещу тези така наречени непреки емисии. Това обаче ще има последици трудно е да се е, включи цената на е, въглеродния диоксид е, в, да речем, общата цена на внесената енергия. Може би е по-лесно да, да го изчислиме върху преките емисии и ми се струва, че е, ще можем да постигнем резултати с този метод. И второ, стомано, стоманодобивната промишленост настоява за е, краткосрочни договори. В момента е много по-лесно да се анализира и предвиди производството в областта на алими... промишлеността на алуминия. Така че като цяло този процес ще бъде малко по-труден. Благодаря, казва председателя. Благодаря на колегата Делка Сио. А сега Давам думата на госпожа Матя Алегрини. Съжалявам, не съм госпожа, съм а, а, господин Алегрини. Да. А, извинявайте, не разполагах с а, необходимата информация. Да, господин, ако обичате. So you can save uh, the... Ще бъда много кратък. Първо бих искал да благодаря на докладчика за този доклад. Обсъдихме проекта с а, неговия екип. Вие очертахте основните предизвикателства и комисията е съгласна с вашия анализ е, е, има опасност е, европейската промишленост да се окаже зависима и то силно зависима от е, внос от трети е, страни. През последните е, години бяха затворени много мощности, е, произвеждащи ред редки метали и нередки метали. От една страна а, нашите регламенти насърчават а, за предприемане на мерки за противопоставяне на промените в климата, от друга страна трябва да запазиме производствените мощности. В а, последното изказване се спомена кръговата економика е, Европейската комисия ще излезе до края на годината с цялостно предложение за кръговата економика, но и кръговата економика не може да бъде е, панацея за е, цялата за е, развитието на отрасъла, защото това ще доведе до от, задоволяване на не повече от 30% от нуждите от мед в промишлеността. В доклада също така се очертават основните предизвикателства в отрасъла, цената на енергията, както и е, трудността да се сключват е, дългосрочни контракти от е, отрасла. Още веднъж бих искал да благодаря на докладчика. Ще вземеме предвид особено това, което той споменава относно реформата на схемата за търговия с емисии и това ще бъде включено в нашето предложение. Благодаря господин Елегрини, ръководител на новосъздадено звено в Генерална дирекция ЛО. Аз сега ще дам отново думата на докладчика. Много така хубави неща беха казани за вашия доклад. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги депутати. Разбира се, не мога да отговоря на всички въпроси, макар и че всъщност току-що започваме работа по този доклад, тъй като те първа ще бъдат внесени изменения, ще работиме с докладчиците в сянка, така че ще вземем предвид всички е, съображения. Но, какъв е проблема? Днес, въпреки това, което смятаме, непрекъснато се развива а, производството на неблагородни метали в света, докато производството в Европа спада непрекъснато. Тук не, не става дума за увеличаване на, производствени, на производството 200-300 тони. Става дума за стабилизиране на отрасла. Тоест, или е, трябва да дигнем ръце и да оставиме предприятията да се изнасят в е, е, е, извън Европа, там където не се спазват никакви норми или Европа остава това, което е, защото в крайна сметка ние сме референтната стойност не само в областта на а, е, емисиите. Аз бях и в Таранта, знаете, че положението е драматично. Така че мисля, че не можем да, да да, да избираме между производството и здравето на хората. В крайна сметка можем да произвеждаме и е, като се съобразяваме с необходимостта и нормите за здраве. Второ, още веднъж се връщам към казаното от ръководителите на предприятията от базата. Е, те се тревожат за начина по който се прилага политиката за търговия с емисии. Когато отидахме в Дюсселдорф и разговаряхме с, с, с ръководителя на Дисел Груп, той ни каза, че има проект за модернизиране на домен на пещ за 150 хиляди евро, но казва пред, предвид е, допълнителните изисквания, аз ще го направя извън Европа. Така че, но ако, ако ние му кажем, че е, утре е, новата такса, такса по границите, да създа, създаде еднакъв, справедливи и равноправни условия за производителите и вносителите, то пред, е, ръководителя на е, Тисен ще каже, добре, ще инвестирам в Европа. Защото днес в Ев... Европа стоманодобива е, е, е замърсява повече околната среда, отколкото преди 10 години. Защо? Защото няма инвестиции. Защото няма инвестиции, тъй като няма достатъчно сигурност в поросла. Така че а, таксата на границите, което ще се заплати от нашите конкуренти кои, и от а, тези, които ще внасят, тези, тези, тези средства ще отидат за инвестиране, а не в джобовете на акционерите. И ще, ще помогнем на а, планетата, тъй като ще има по-малко замърсяване. Казах още веднъж, че Европа може да се превърне в пример за развитие като, като намериме нови източници на финансиране и изпратиме правилно послание. Защото, като кажеме на нашите конкурентни, е, трябва да спазвате нашите норми, защото ако не спазвате нашите норми, това ще струва, ви струва много късно в бъдеще. Колкото до дългосрочните договори, те, подобни договори съществуват в много страни, макар и някои е, да се съмняват. Знаете, че производителите казват няма достатъчно видимост и предвидимост. Един производител има нужда от предвидимост. Той не може е, да сключи договор като е, има гаранция за цените само за една или две години. Тоест, дългосрочните контракти, договори ще бъдат най-добрата гаранция за е, развитие в е, бъдеще. Имаше и други предложения. Така че нашата диагноза, нашия анализ се споделя от всички. И е, четирите е, модела, които, четирите методи, които предлагаме, са съобразени с казането от базата от е, неправителствените организации, самите предприятия, защото това ще е, доведе до създаване на няколко стотици хиляди работни места, като се вземат мерки за опазване здравето на хората и по този начин Европа просто ще даде един много положителен сигнал на останалата част от света. Благодаря, казва председателя. Благодаря за всички бележки, забележки, възражения и отговори. И сега срок за внасене на а, измененията 30 юли, 12 часа, 3 юли, извинете, 12 часа. Ще разгледаме измененията на 3 септември, т.е. точно 2 часа, 2 месеца по-късно, след края на парламентарната вакансия. Благодаря, колеги. Благодаря на докладчика. Благодаря за дискусията. Сега преминаваме към точка 12. Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори. И двамата представители на регулаторите са сред нас. Okay.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 Вие от Словения ли сте? Италия. Да, Словения и Италия са много близки. Имахме такъв комисар със същото фамилия. Добре. И лорд Мок. Председател на борда на агенцията. Лорд Мок. Дискусията е много важна. Работната програма за 2016 година на агенцията. Очакваме дебат по този въпрос в работната програма. Имаме представители на най-високо ниво на най-високото ниво на агенцията, аге, на борда. Тази работна програма от агенцията се препраща на борда на комисията на парламента на 30 юни. Нямаме много време, така че нашата дискусия в момента е много важна. Нека ви кажа, колеги, че много се радваме е, да ви видим като гости отново в парламента. Ясно е, че последните дискусии по отношение на агенцията и на липсата на човешки ресурси за агенцията е, са много важни за нас. Ние поставихме остен въпрос през май в пленарна зала. Изпратих писмо по същия въпрос на комисарите Шевчович и Кънете, защото има нужда от хора, които да работят в агенцията и в борда на регулаторите. Последното съобщение на комисията – предвижда малко увеличение на бюджета за комисията за 2016 година, но дали това ще е достатъчно, за да може агенцията да изпълни мандата си? Аз мисля, че няма да е достатъчно, тъй като тук става дума за надзор на целия енергиен пазар. Вашата работа е много важна за целия вътрешен пазар – за целия енергиен пазар по отношение на гъста на, на, на електричеството. Всички тези проблеми са много сходни, те са важни. Те са важни за нашия вътрешен пазар, за нашата сигурност, за сигурността на енергийните доставки. енергийните цени. са проблем за нас. Цените на енергия трябва да са възможно най-низки преди да, да влезе в сила ТИТИП. И така, господин директор, на вас ще дам първи думата, защото вие представихте програмата най-напред пред борда на директорите. Може би след това ще дам думата на Лавнок. Благодаря. Благодаря за възможността да говоря днес пред вас. Много благодаря и за подкрепата на парламента към агенцията през всички тези години. Аз изпълням преди години, когато през 2010 година дойдох за първи път в парламента. От тогава аз и лорд Мок много ценим вашата помощ и възможността да представим работната си програма. Програма, която ще представим в края на месеца пред парламента, комисията и борда на регулаторите. Програмата ще бъде одобрена от борда на е, регулаторите и ще бъде приета от административния орган. Какво ще направим днес с моя колега? Ще ви представим основното съдържание на програмата, като много ще разчитаме на коментарите от е, депутатите, за да може да ги вземем предвид в крайната версия на текста комисията ще излезе със становище по нашата програма. По отношение на настоящата година, работната програма ще включва многогодишен на перспектива, наречена перспектива, дългосрочна перспектива на агенцията – Програмата за следващата година ще бъде изпратена на парламента през до края на месеца, през следващия месец. А в многогодишната програма ще работим по същите цели, които сме заложили още в сегашната програма. Както каза вашия председател, в момента работим с много а, ограничени ресурси. Програмата ще стъпи на оценката на разходите, разходи направени от административния орган през март. В момента агенцията има нужда за прилагане на регламента за прозрачност и интегритет на енергийния пазар. Освен това, нашата програма е в съответствие с приоритетите на комисията, на стратегията на комисията за енергетиката. Ще се спра основно на следните теми, а именно интеграцията на енергийния пазар и сигурността на доставките. Стрес, стрес тестовете от комисията, те също са включени в програмата. Сигурността на доставките е предмет на сътрудничество между държавите членки. Е, Нашата работна програма обхваща четири теми. Това са теми, които продължаваме да следим от предишната програма. Най-напред завършването на вътрешния енергиен пазар и перспективите. Завършването трябваше да се случи миналата година, но завършването на енергийния пазар – е само първата стъпка. След завършването трябва да се следва неговото развитие и да се следва спазването на правилата. Трябва да осигурим законодателния пакет да бъде прият и, и прехвърлен в националното законодателство. Това е процес, който засяга електроснабдяването и газоснабдяването. На следващо място прозрачността на пазара и пазара на едро. С прилагането на, на актовете за изпълнение започна наблюдението на, на прилагането на регламента от 7 октомври. Наблюдението е задължение, ще стане задължение на всички участници на пазара за това до каква степен според тях пазарът е, функционира ця, цялостно. На следващо място, трета тема предизвикателствата пред инфраструктурата. Тук нашият мандат е продължен от, мину, от миналата програма. Занимаваме се с 10 годишния план за обвързване на мрежите и с трансгранични проекти. И четвъртата тема е справяне с предизвикателства които сме идентифицирали в инициативата МОСТ до 2025 година. И така, сега ще мина през четирите теми. Най-напред първата тема – завършване на пазара на електричество и газ. Преглеждаме мерките – и насоките в тази област по отношение на електричеството има възможност за хармонизиране на трансмисията, на тарифите, на инфраструктурата. Това е нещо, което в момента се завършва в сектора на газа. Работим върху първото изменение на кодекса в областта за капацитетите. Сега, що се отнася до нещата, които се случват на, на място, По отношение на пазара на електроенергия, голяма част от Европейския съюз е включен в единен пазар, управляван от е, единна платформа на енергийни потоци от Гибралтар до Берентово море има единен пазар. Това е един регион. Централна и източна Европа е друг регион. Те използват също една и съща платформа, но това е друга платформа. По отношение на гъста също имаме напредък при платформите, при разпределение на капацитетите и имаме проекти. Основните проекти са два. И тук виждаме не само напредък при законодателството, но също така напредък и на място, което всъщност е, оказва положително влияние на потребителите. На следващо място – обхвата. Остават 4 месеца до задействане на тази програма 7 октомври. На, в, на този ден е, пазарът ще започне да функционира, ще има транзакции в Европа. Дали това ще са финансови, физически продукти или търговия в определени ограничени локални пазари. Всичко това ще може да се случи тогава. Мисля, че много пъти сме говорили за регламента за интеграция и прозрачност на енергийните пазари. А какво се случи от влизането в сила на този регламент, ремит? Виждате тук на слайда имаше 67 казуса, които бяха докладвани, 27 бяха приключени, 6 от тях имаше нарушаване на регламента при търговията. Аз не бих казал, че имаме проблем по принцип като цяло с регламента и с неговото прилагане. Важно е обаче той да бъде добре приложен, защото става дума за прозрачността на енергийните пазари. Това е споделена отговорност, отговорност за прилагане на регламента. Имаме портал, който да следи за прилагането и освен това искаме да осигурям, че капацитетите са достатъчно развити както в агенциите, така и в националните регулатори за обучение. Така че това са смесени евронационални усилия. Предизвикателствата в този случай, както и в други области, е бюджетът. Аз вече казах, че работната програма се основа на, е основана на перспективата от около 20 милиона за следващата година, което включва и увеличение на човешките ресурси на 44 колеги и а, на някои нови, под, новоподновени договори с стари служители. Агенцията Е, вероятно ще поеме още 10 нови служители с е, бюджет от 25 милиона. Ние сме много благодарни на комисията, явно движим се в същата, в правилната посока и е много важно, че комисията разбира недостига на ресурси, на ресурси на агенцията. Все още ние не смятаме, че имаме адекватните ресурси, с които би трябвало да разполагаме. Благодарни сме за работата на комисията и на групата за контакт. А сега ще помоля лорд Мог да продължи. Uh, да, всички благодарят и аз искам да благодаря на председателя и на членовете на комисията. Аз съм направил само един диапозитив и ще си скажа само върху него. Причината е, че ще се спра на въпрос, който може би няма да ни затрудни, но по-скоро ще промени изцяло регламента Ремит чрез едно техническо изменение, е, чиято, чието намерение може би не беше такова, но резултатът е този. В... аз а, е, е, няма да проявявам инициативи. Като, а, по настоящем Настоящите разпоредби по ремит е, трябва е, да се регулира търговията на енергия. Това е специфична форма на търговия. Е, примерно за това е търговия за 3 минути в сравнение с търговията по принцип виждаме колко е важно за енергийните компании е, за в бъдеще да разполагат с необходимите ликвидности. Е, така че е, трябва всички, които отправят предложения за комисията, да предложат промяна в момента промяната задълбочава обхвата на дефиницията на финансови инструменти, като от друга страна се стеснява възможността за изключения, като от ремит се отеглят много транзакциите между компаниите, които е, търгуват с енергия. Това ще се отрази чувствително, защото ще увеличи цените е, много от е, ще има удалечаване от пазара и ще има двустранно уреждане чрез двустранни транзакции. Така че потенциалът е много е, чувствителен. Имаме чудесни лични контакти с комисията, с въпросния комисар, с генералния директор и аз съм оптимист, че комисията накрая е, ще намери начин да избегне тези последици. Поради тези добри връзки с парламента, с е, Комисията по енергетика, искам да ви, предотвър... да ви предупредя, че е, има потенциална заплаха от промените в ремит. Е, това няма е, да продължи до 2017 година. Но, за съжаление, решението се взима тази година. През следващите месеци това ще се прилага. Така че ние искаме вашата помощ и в това се изразява смисъла на моето кратко послание. Председателя, благодаря ви. Благодаря ви за всички забележки. Е, господин е, председател Лорд Морг, сега се обръщаме към е, членовете на нашата комисия. Е, някои от вас са членове на контактната група с АСЕР. Е, господин Бърнер Сергиотис, искате ли да кажете нещо? Не, искате ли да кажете нещо, което ви вълнува? Какво мислите по този въпрос? Госпожа Калас, заповядайте. Мадам. Госпожо. Благодаря. Имам два въпроса. Вие доста говорихте е, за това, че бюджет е недостатъчен но аз е, си задавам въпроси по другите инструменти или правомощия, които може би не ви достигат е, при общия преглед на е, пазара на енергия. Можете ли да кажете нещо повече по този въпрос? Друг пазар. Участието на СЕР при разработването на пазара на електроенергията. Благодаря ви. Адам Виркунен Госпожа Дирконен, казва председателя. Благодаря, господин председател. Аз имам сходен въпрос като госпожа Калас също искам да ви попитаме. ако искаме е, да имаме по-силен и по-мощен регулатор в Европейския съюз, вместо 28 различни регулатора, това е въпрос на пари ли е или по-скоро въпрос на законодателство? Какво можем да направим ние като Европейски парламент, за да ви помогнем? за да се разработят по-качествени регламенти в Европейски съюз и един по-мощен единствен регулатор в Европейски съюз. Председателя, благодаря колегата Отис. Благодаря, господин председател. Председа... Моят... Моят въпрос е в обратна посока на зададения сега въпрос – Е, ние се опитваме да създадем единен пазар на енергията. Но трябва да разберем е, как вашата агенция СЕР може да е, преодолее изолацията на страните, които са далеч от енергийните мрежи. Ние се опитваме да създадем единен пазар в Европейския съюз, но има цели региони, цели страни, които са изолирани от големите енергийни мрежи и от енергийните мрежи изобщо. Мисля, че тук трябва да предвидим някаква роля за организациите, които работят на национално ниво. как можем да развием и да подобрим сътрудничеството с компетентните органи във всяка отделна страна, за да се е, подобри енергоснабдяването на всички изолирани страни и да се опитаме да гарантираме известна енергийна сигурност. Защото е, в края на краищата трябва да се търси известна енергийна независимост, за да можем да си покрием нуждите. Как е, можем да сътрудничим с компетентните национални органи в областта на енергията? Е, следващи изказващ се. Благодаря, е, господин председател съвсем основателно вие казвате, че ресурсите могат да бъдат много ограничени. Е, има национални регулатори, които могат да бъдат освободени от отговорност. Дали може да има възможност да се изпратят е, служители в националните регулатори в АСЕР? Thank you so much. I'm, I'm sorry I didn't uh, hear. Извинете, аз не чух доклада, но имам въпрос. Извинете, ако е, задам въпрос по разрешен вече проблем, е, но вече вниманието ни беше привлечено внимание върху годишния доклад за е, пазара и проблемите свързани с трансграничния капацитет. Не само физическия капацитет, но и възможността за обмен на енергия през граница. И тук възниква въпрос с достъпа до данните. Можете ли да погледнете и евентуално е, да е, разработите таблица в годишния ви доклад? Е, защото по този начин ще има обмен на енергия през граница без никакви прекъсвания. Аз ви пратих писмо през ноември. Именно по този въпрос искам да разбера докъде сте стигнали с отговора. Благодаря. Господин Тушеновски има думата сега. А... Благодаря. Няколко пъти сме говорили вече за агенцията, включително и за регламента за прозрачност на енергийните пазари. Трябва да кажа, имаме резерви по отношение на администрацията. Дали администрацията ще успее да преработи всички тези данни и дали регламента ще може да бъде приложен правилно. Енергията е много важна за Европа, енергийният пазар. Затова искам да ви попитам ние, като парламент, имаме определени ограничения по отношение на инициативите, които може да предприемаме. В е, е, е, в лицето на нашата комисия имате максимална подкрепа. Но интересуваме каква е сътрудничеството ви с националните регулатори, защото само така системата ще е пълна. Аз не подкрепям идеята само за един регулатор. Може би си заслужава да се изготви един голям доклад за агенцията и нейното значение за Европа. Also, because uh, you, you informed us about um, level of... Сега, вие говорите за нива на, на, на приложение на регламента като цяло. Бихте ли казали конкретни проценти? конкретни проценти. Обикновено е, това е някъде в небето. Не знаем конкретно къде се намираме, къде сме. Например, е, кодовете за трансмисии между държавите членки. Е, мрежовите кодове. Няма да посочвам конкретни примери с държави членки, но все пак нещо конкретно. Иначе за нас е много трудно да се намесим в държавите си членки. Както казаха някои колеги, ние искаме да ви помогнем, обаче ние не знаем какво е положението в отделните страни като цяло. И втори въпрос. Е, по така наречения хардвер. Е, хардвер за вътрешния пазар на енергията в случая с пазара на природния газ. Има възможност да се обърнат потоците. Може би недостатъчно, но все пак има страшно много връзки в момента. А, какъв е процента? Какъв е процента на а, обърнатите потоци? чудесно би било ако цялата мрежа може да се използва за това. Положението с пазара на електричеството е различно. Е, е, нашето желание е 10% от потреблението на енергия в 10 страни, в, в държавите членки. 10% от потреблението докъде сме стигнали? До ниво на 3% или 5 или 7%, ние искаме да стигнем 10% във всяка държава членка. Това е въпрос на хардвен и на софтуер. Разбира се, че преноса е много важна, но регулираните цени, например. А вие казахте, е, че е, трябва да започне да се прилага така наречения Директив Ремит, това е регламент за енергоемкост и прозрачност на енергийния пазар. Много дълго име, не всички го помнят, но все пак търговията на едро на енергия в Европейския съюз ако е, някъде се искат регулирани цени. В определени държави членки се искат регулирани цени или е, стимули стимули, е, е, но те са различни в различните страни. Обновяеми енергийни източници или твърди горива или ядрено гориво, каквото и да е. Аз не искам да се спират тези стимули, примерно да кажем до 2020. Добре би било да можем да кажем до 2020 година се прилагат стимули от там нататък край и така нататък. Има много конкретни въпроси по хардуер, по софтуер, по регламента е, за търговията на Едро. Там трябва да има прозрачност. Вие не споменахте каква е разликата спрямо директива Ремит във връзка спрямо електричеството или природния газ. Има разлика от гледна точка на регламента Ремит за тези две неща. Е, аз ви слушах много внимателно. Може би все пак трябва да получа обяснение по тези въпроси. Ако е, е, някой друг иска да вземе думата, ще ви дам време да се зададете въпросите, но не виждам друг желаещ. Така че ви давам думата отново. Благодаря, господин председател, много интересните и своевременни въпроси. Първо с бюджета и човешките ресурси и възможното, възможността да получиме помощ от националните регулаторни органи. Това беше във въпроса на няколко от а, колегите, Верна, Калас и така нататък. Става става дума за бюджет, но става дума и за експертиза. Сега, ако имате необходимите средства, за да набирате необходимия личен състав, експертиза ще дойде сам. Така че ние можахме да, да а, така да набереме хора, които имат които са млади, но които същевременно имат много богат опит. В момента в екипа за надзор има само трима души, но те са много добри. Така че не, тук не става дума за стотици хора, става дума за екипи от 20-25 души за надзор на пазарите, и други, примерно 10 на 20, които да се е, занимават с е, е, надзор на участниците на пазара. Така че. А, дори да наймеме един а, е, млад човек, който беше експерт по а, а, търговия, но просто не, не, не е могъл да издържи на това напрежение, което е било точно в този сектор, но който беше много квалифициран и който спомогна за обучение на много други а, наши кадри. Агенцията отговаря а, за мониторинг на европейския пазар, а Националните регулатори наблюдават собствените си пазари, провеждат анкети в страните, така че те също може, може да се каже, че като на практика сме така в, а, имаме едни и същи цели, един и същи а, предизвикателства, а, но на практика нашите ресурси са наистина много ограничени. Сега някой ми зададе въпроса с как агенцията и националните регулатори могат да да свържат страните, които са изолирани. Мисля, че един колег от Гърция ни го даде този въпрос. Ние се опитваме в момента да задвижиме законодателството, което ни позволява да разшириме мрежите и агенцията и националните регулатори участват много активно в проектите от съвместен интерес PCI и да премахнат всички бариери по пътя на осъществяването на тези проекти. Господин Кофърт, вие споменахте писмо на членове на парламента относно капацитета за трансграничен обмен. Да, ние специално в тази годишния доклад наблягаме на този проблема. Проблема е в набиране на информация. Разполагаме с известна информация, но тя не е достатъчна. През но есента ще ви представим това, с което разполагаме и анализа, който ще сме в състояние да направим. Ще видим дали, разбира се, това ще задоволи вашето любопитство, но при всички случаи това е един приоритет и за нас. тук беше беше зададен въпрос, как може да ни помогне парламента. Ние сме в контакт с контактната група, в пред, предоставили сме им необходимата информация, но с голямо удоволствие ще им предоставим допълнителна документация, начина по който се прилага ремит, включително и а, е, описание на различните казуси, разбира се, когато а, е, информацията не е поверителна, както и а, е, показателите на другите а, национални оператори. С голямо удоволствие ще ви, ще ви предоставим цялата тази информация. Става дума само за няколко страници, но информацията е много своевременна. Сега, на вашите въпроси, господин председател. Не бих искал да ви разочаровам, но не си спомням май всичко. А, приложението на АКИ Коминотер в държавите членки, т.е. на третия пакет, мога да ви кажа, да ви дам няколко статистически данни за това, що се отнася до правилата повечето от мрежовите кодове в 3, четвърти вече са приети. Два от тях ще влезат в сила тази година, третия в до година, четвъртия е висящ. В областта на електричеството те са приети, два един ще влезе в сила тази година, а другите ще бъдат разглеждани чрез комитология тази година. Регулираните цени. Две трети от страните имат регулирани цени. И това е цена не само когато те са под костоемата цена, но също и когато са над степ, степента на взаимосвързаност, трансграничната взаимосвързаност. В, е, за някои, някои страни сме под 10%, в други сме над 10%. Въпрос е тези а, е, този капацитет на на взаимосвързване да бъде използван абсолютно ефективно. Голямата, голямата част от елек, елек, потока електричество отива в не, не, погрешната посока в момента и това е наистина един проблем. Така че ще мога да ви предоставя много повече статистики, когато доклада е готов, колкото до обратните потоци или е, да, обръщането на потоците. Мисля, че този метод се използва практически на всички граници в момента. Аз ще се спра на сътрудничеството между регулаторите. Значи, през а, годините на съществуването на агенцията сме свидетели на задълбочина, задълбочено сътрудничество и предвид а, така, проблемите, економическите проблеми, получаваме много голяма подкрепа от националните регулаторни органи. при решаването на различни проблеми в рамките на съвета и на комитета. Много от заседанията се провеждат тук в Бруксел. И имаме наистина много голяма подкрепа чрез финансирането, което идва от националните регулаторни органи. Също, също, също но сме орга, организирали и професионално обучение за работните групи. Така че наистина имаме много добро сътрудничество. Това разбира се на един политически проблем. Разбира се, и някои държавни държави членки, като например моята собствена страна, така имат известни резерви от, относно централизираното, централизирания регулатор, но при всички случаи единния интегриран пазар ще премахне много от проблемите. И това се вижда, защото наистина постигаме доста с малко ресурси и с по- тясно сътрудничество в рамките на интеграцията. Благодаря, казва председателя. Благодаря за всички а, обяснения. Вътрешния енергиен пазар, интегрирания енергиен пазар е нещо абсолютно необходимо. Очакваме до края на годината да получим от вас допълнителна информация, включително и цифрови данни, и статистически данни. Благодаря ви за участието в дискусията и за обясненията. Well, dear colleagues, ladies and gentlemen, unusual guests. Unusual guests. Скъпи колеги, имам един необичайен гост. Защото регулатори имаме винаги. Защото сега по точка 13 от дневния ред Хоризон 2020 и обмен на мнение с Жан-Пьер Бординьон, който е председател на Европейския научен съвет и двама млади учени. Мога ли да ви нарича млади учени? Glad to see you, both of you. Hello, please take a seat. Mr. Bourguignon is here. Okay, sorry. Заповядайте. We saw each other a few hours ago and let me Нека да ви напомня, скъпи колеги, че Европейският научен съвет бе създаден в рамките на седмовата рамкова програма за научни изследвания и аз се чувствам отговорен за него, защото бях докладчик по тази програма този научен съвет е получил много международни награди. Какво означава това? Чрез този съвет ние се опитваме младите учени да останат, да създадем условия, за да могат младите учени да останат в Европа, изключително да привлечеме млади учени от останалите континенти. Бих се радвала, ако чуеме за подобни неща. Европейския съвет и Европейският парламент се споразумяха за увеличаване двойно бюджета на Европейския научен съвет за следващите години. Комисията ИТРЕ и докладчика мадам Ван Брент защитиха а, така, противопоставяйки се на комисията и съвета, предложението за бюджет на Европейския научен съвет. Това може би е една единственото, всъщност едно от трите програми, коя, чието бюджет не беше утре урязан. И сега ще следиме отблизо приложението и изпълнението на програмата, след като бяха направени ни огромни усилия да се запази бюджета и да се увеличи по-скоро бюджета на съвета. Така че сега да, ще дам думата на професор Бординьо за уводни слова, а след това госпожа Толич от Харватия и господин Пуньо от е, Италия, или поне така си мисля, ще споделят е, е, своите виждания за Европейския научен съвет и евентуалните си виждания за сътрудничество с него. Сега очакваме да споделите личния си опит, господин професор. ми даме Жек, медаме, месюли, виспреди. Господин председак Бусък, дами и господа заместник председатели, дами и господа евродепутати, много ви благодаря за това, че отново ми предоставяте възможност да говоря с вас в деня, в който Европейския съвет по научни изследвания е, подписва своя 5000-ден договор. Това е, е след като беше постигнат компромис по договора Ефси е, и по този начин това е фонда Мария Сколовска Кори, е, за е, да може да има разширение на РС и постигане на компромис е, и особено Комисията на парламент и Комисията ИТРА изигра много голяма роля. Много ви благодаря за това, че ме приемате заедно с мен двама лауреата Никола Пюньо, който може да ви каже какво можа да направи в рамките на своя договор с, с нашия съвет и Ива Толич, 5000-ния лауреат на нашия съвет, който ще ви запознае със своя проект и как се съчленява той с най-ния научен път. Е, много е трудно да превярваме, че този съвет е бил създаден през 2007 година, едва преди 8 години и агенцията, чрез която функционира, е създадена през 2009 година, ако имаме предвид мястото, което придобива в е, европейските научни изследвания. За кратък срок този съвет е, стана от правна стойност в Европейския съюз и отвъд. Какво направихме конкретно за 8 години? Ние сме оценени от наши колеги от целия свят. Повече от 15 40% от оценителите се събират редовно в Брюксел, са извън Европейския съюз, 43 000 проекта за научни изследвания, които свободно се предлагат от научните работници. Е, има 3 е, годишно, които се съби... 600 научни работници се събират е, три, за три дни а, и а, освен това 2000 специалиста се произнасят на дистанция около 95 граждан а, националности. Има 9 милиарда за финансиране на 5000 автори на проекти в различни 626 институции от 32 страни, които а, представляват 66 националности. Много повече отколкото в Европейския съюз. Екипите са 40 000 научно-изследователи преподаватели и специалисти, 9000 докторанта, 14 000 постдокторанта е, и ще се е, проведе изследване през 2016 година върху е, въздействието на тяхната кариера. Има предвид тези, които внасят проекти и тези, които работят по тях. Работата на екипите се публикуват в 40 000 статии в международната преса. Най-важното е, че една трета от лауреатите са публикували статии в 1% от най-цитираните страните. Ето защо е, чрез създаването на този съвет е, чувствително се подобрява мястото на европейските научни изследвания в публикациите, които са най-често цитирани. Е, ние имаме международна награда, която е безспорна след получаването на договора. Пет е, Нобелови награди, е, три медали Филд и пет награди Волф. Това са измежду най-престижните. Две трети от лауреатите имат между 30, са между 30 30-40 години и най-младите са в научния работник. Да си част от подобно е, преживяване е много важно. Аз съм запознат още от неговия ембрионален подход, е, стадий. Трябва да се разшири европейското измерение на организацията, включително и чрез е, селекция на програми за най-младите научни работници в математиката. Миналата година, откакто съм председател на новото управление на е, този съвет, как да си представим бъдещето бъдещето. Научният съвет на съвета, е, който е забележителен сред е, програмите финансирани от Европейската комисия, е отговорен за годишната програма за използване на фондовете и организацията на оценката на проектите без никакъв приоритет. Той е, се събира два дни в Страсбург, в Черна гора, така че ние установяваме, че основните принципи, простота на програмите, инициатива на учените. Оценката се основава единственото на научното качество на проектите, гарантира тяхната легитимност и оперативен характер. Ние гарантираме гъвкаво финансиране в рамките на 5 години за амбициозни проекти за разработване в Европа. Искам да ви кажа, че никога не се афишират приоритетни области. Аз много добре съзнавам, че конкуренцията е, е много строга, е, с около 10% успеваемост. Те могат да изследват своите идеи на границите на знанието. Това е най-ефективният начин, но всъщност се търси научен пробив. Научният съвет решава да продължава да посвещава, както до сега, две трети от финансирането на малите научни работници. Но няма голямо пространство за нови инициативи. От 2014 до 2020 година бюджет бюджета на съвета, както напомни и Бусек, започва с 3 е, години около 100 милиона, по-малко от бюджета 2010 година. Общо за 7 години над 13 милиарда. Е, първото е, значително увеличение ще стане през 2018 година и ще се упръстява до 2020. Ние се страхуваме, че е, настоящия процент на успех, около 10%, едва ли ще се съхрани, освен ако няма чувствително положителна промяна в наличните кредити. Е, научния съвет и лично аз е, смятаме, че това е недовлетворително, е, така че трябва да се направят нови предложения. Настоящата ситуация ни кара да отказваме чудесни проекти и ние можем много по-добре да присъстваме в инженерството или в по-технически теми. Ние трябва да продължим да подкрепяме интердисциплинарните изследвания. Трябва да имаме предвид и сътрудничеството между научните работници. Беше направен подобен опит чрез е, търсенето на Сенергия през 2012 и 2013 година. Имаше много кандидати. Това показва какъв е интереса към подобни научни проекти но е, всъщност до сега няма достатъчно кандидати и кандидатки, особено жените. Те трябва да участват в общността по-активно, но също така научни работници и работнички в страни, е, където е, процентно участието е по-слабо. Така че е, много е важно ние гъвкаво да отговаряме на стратегията, която научния съвет иска да разработи. Настоящото ниво на персонала и на административните разходи са определени за 7 години от агенцията, т.е. е трудно, реалистично и бързо да предвиждаме нови инициативи. Мога да е, посоча прост пример за прекалено е, голяма липса на гъвкавост. Примерно, трудно се разработват договори, независимо от срока им, така че няма подпрограми за е, по-малки суми, например за предварителна работа. Предварителната работа е почти невъзможна. Това са основните ограничения за стратегията на съвета. Както знаете, най-късно през 2016 година комисията ще преразгледа многогодишното финансиране на Европейския съюз. Ние се надяваме, че някои инициативи ще получат по-добър тласък. Съзнавам, че има е, много предложения за афиширане на нови приоритети. При подобното положение е трудно е, състоянието на нещата да се запази. Ние трябва да иновираме, Европа трябва да бъде гъвкава и активна и пъргава. Ние ние трябва да поемаме инициативи, а не само е, да харчим значителни суми. Възниква проблем. Надявам се, че с ваша подкрепа ще разширим полето на успеха си. Наскоро аз предложих съвета в Global Research Каусъл в Токио и там ще се срещнат агенции по финансиране от целия свят. Много тези институции имат дълга история с забележителен успех. Те разглеждат съвета като един от най-добрите, тъй като това се случи за много кратък срок. Ние сме забележителни и трябва да привлечем вашето внимание. И искам да подчертая бързината, с която стана възможно да разработим споразумение за сътрудничество с National Fund от е, Съединените щати, National Research е, от е, Корея и от Аржентина. През март 2015 година подобно споразумение се подписва с Китай и по време на престоя в Токио можахме да подпишем такова споразумение Japan Society for Promotion of Science. Това показва международното, световното признание на съвета. Благодаря ви. Благодаря за вашите въведителни слова. А сега искам да помоля госпожа Толич да се представи. Благодаря. Здравейте, аз се казвам Ива Толич и аз съм 5000-ният лауреат на института. Аз започнах да се занимавам с биофизика в института Рудер Пошкович. Нека ви разкажа за себе си. Аз съм от Загреб, където следвах молекулярна биология. По време на аспирантурата си разбрах, че не мога да се занимавам с е, е наука така, както исках, затова продължих в Бостън. Там е, направих дисертация в Харвард, продължих кариерата си в Копенхаген и Флоренция а след това започнах да, работя, да работя в Макс Планк института в Трестен. След този опит в чужбина се върнах в Загреб. И така е, започнах да работя в института Род Бошкович и започнах да преподавам. Исках да работя в Харватия, на нивото, на което работех в Германия, но естествено аз не знаех дали ще мога да се справя финансиал, финанс, финанс, финансово, защото в биофизиката нещата са много скъпи, но благодарение на тази стипендия от Европейски изследователски съвет аз мога да наема трима аспиранти и трима и двама човека с двама докторанти и да обсъведа една лаборатория. Нашите експерименти се занимават с делението на клетката. Това е нещо много основно, но ние все още не разбираме как функционира целият процес – Опитваме се да разберем механиката на процеса. Въпросът е как е, клетката успява да разпредели хромозомите без грешка и да се раздели. Хромозомите се разделят от микротубули. Микротубулите разделят хромозомите и всъщност аз се занимавам с микротубулите. Занимавам се с растежа, факторите, които опосредстват или предотвратяват растежа на микротубулите. Е, микротубулите играят важна роля и при хемотерапията. И така микротубулите разпределят хромозомите в клетката. Хромозомите биват разпределени в двата, е, в двата края на клетката, след което тя се дели. Но как става всичко това, не се знае. По принцип, парадигмата в биологията казва до момента, че само определени микротубули, които имат съответни протеини могат да разделят хромозомите, но се оказа, че и други микротубули могат да сторят това. И е, именно е, в момента нашият екип се опитва да изследва тези протеини. И така, аз искам да подходя интердисциплинарно. Ми, компютърна наука, информатика, е, биология, медицина, молекулярна биология. Това са основните елементи от науките, на науките, с които ще се занимавам и които ще приложа в моя подход. Аз ще се опитам да намеря нови пътища за лечение на болести. Много е хубаво, че в крайна сметка този ам, тези ам, опити да се намерят решение на тези научни проблеми бяха финансирани от института. Благодаря. А сега искам да помоля следващият колега за неговата презентация, господин Пуньо. Благодаря. Благодаря, колеги. За мен е чест да бъда тук и да говоря пред вашата комисия. Искам да представя това, което е моят личен опит в научния свят – може би съвсем накратко да допълня това, което каза и председателят. Аз започнах през 2010 година. Започнах като човек, който иска да кандидатства за стипендия за научна работа. Аз подготвих малко повърхностно проекта си и, за съжаление, тогава проекта беше отхвърлен. Аз бях изненадан от големия брой на хората в журито, всички те смятаха, че моят проект не е достатъчно добре, добър. Аз реших да поработя повече и една година след това е, представих проекта си Бях поканен на осно интервю, представих проекта си и след кратко представяне в, тук в Брюксел получих стипендията. Благодарение на тази стипендия университетът в Торенто ме покани. Това е нещо специфично за Италия. Те следят какво прави Европейски изследователски институт. Е този институт бе тръплин за мен и университетът ме назначи като преподавател. Тогава, до тогава бях хоноруван преподава, преподавател. Аз се преместих в този град, в Тренто, с трите си деца и жена си. И така започна това прекрасно приключение. Работих в много конструктивен климат. Най-напред започнах да работя с един наноуред. Изследвах механиката на различни материали на молекулярно равнище. Така успях да привлека към своята работа докторанти и аспиранти. Работихме в е, областта на наномеханиката и биоматериалите. Работех и с други водещи учени в Европа. Направихме няколко публикации в международни специализирани издания. Нашето положение в момента е много добре, е, добро, даже в писанието Nature се заинтересува от нас. С този проект, по който работим в момента, искаме да се опитаме да имитираме природните материали и да използваме най-добре техните качества. Е, цялата материя е интердисциплинарна. Аз съм доктор по биология. Е, станах доктор по биология преди няколко е, седмици, а бях завършил иначе физика. Не искам да не влизам в подробности, но искам да разкажа, че работим с графина. Това е много твърд материал, сто пъти по-твърд от стомана, от графит. Освен това работим с пайжини. Това е много здрав материал и се опитваме да, преносим, да пре, прехвърлим техните качества върху други материали. Има най-различни качества в този материал, които са интересни. Работим и с листата на лотоса. Това е материал, който се самопочиства и изследваме здравината на сцеплението на, краката, на крачетата на, гек, на гекото. Изследвахме графина и установихме, че този материал може да има промишлено предназначение употреба. Започнахме да мислим и за повърхности, които да се самопочистват. Мисля, че сме изправени пред една нова е- ера, така както развитието на човечеството е повело, по нов път по, по времето на бронзовата ера, на, на металната ера, така и в момента се откриват нови материали, а основната цел на науката е да постигне най-доброто за човечеството, да разкрие нови материали. Понякога сме толкова вдъхновени от работата си, че заправяме да ядем. Истината е обаче, че без подкрепата на Европейския изследователски съвет, нищо от това нямаше да е възможно, така че аз много благодаря на съвета. Благодаря, казва председателят. А сега колегите имат думата. Колегата Елер като докладчица по Хоризонт 2020. Колегата Елер, микрофон за оратора, моля. this one working? Wonderful. Um, Herr Bourguignon, Ich darf Sie nochmal herzlich. Благодаря, господин Бургиньон. Добре дошли в парламента. Е, този съвет, изследователският съвет е наистина инициатива на парламента. Съветът беше доста резервиран на бюджета, на гласата, на соката. На този съвет бе зададен от парламента. много усилия успяхме да се застъпим за финансирането на съвета. Е, съвета бе пощаден от съкръщения, но това не беше непременно изключение. Имаше много положително лоби от страна на е, носители на Нобелови награди. Аз искам да ви попитам, как виждате вие ситуацията на науката и на изследването в Европа? Програмата, бюджетът не е за съкратен, но програмата е много съкратена. С изключение, когато погледна вашите колеги, госпожа Толич, виждаме, че има нужда от нови средства за интердисциплинарни изследвания, средства, които обаче в Харватия, Польша, Унгария се намаляват. Ето, ние привличаме чудесни учени, но когато искаме да разширим изследването, да да се разпространи това знание в новите държави членки, виждаме, че средствата не стигат. И така, моят въпрос е, за момента бюджетът е спасен, но новите съкръщения чукат на вратата. Това, което искаме да ви помолим, е искаме да ви, да ви помолим да обясните да нуждата от а, повече средства, защото в момента ние сме под целта 2% от БВП, което да отделяме за научна дейност в Европа. Първият ми въпрос е какви са връзките ви с други институти и вторият ми въпрос как виждате ситуацията в Харватия за бъдещето си и бъдещето на вашия институт? Дали ще има последствия за научната дейност и сътрудничеството в научната област? Госпожа Моди, благодаря. Благодаря за вашето присъствие днес. Чудесно е да се видят тези прекрасни резултати. Резултати, за които ние вече в комисията много сме говорили, особено защитата, която дадохме на бюджета за, институт, за съвета. Тези дебати показват важността на тези въпроси. <clears throat> Има съкръщения в целия парламент, съкръщения навсякъде, но от тях не бива да пострадват науката. Да пострадва науката. Изследователският съвет е много важен за нас, затова той бе защитен, но не е просто изследователският съвет, който получава финансиране в рамките на Хоризонт 2020, ние се опитваме да работим и отвъд тези граници с други области и институти. И институти. Много е хубаво, че <clears throat> един от лауреатите е именно жена. Ние сме заинтересовани от равноправието между половете. Аз съм от Обединеното кралство и имаме и сме много заинтересовани Европейския съюз да съдържи своят положителен образ. Основните изследвания и финансирането им са много важни. Искаме именно да покажем, че бъдещето е нещо, което ни инвестира. Ние не инвестираме само в проучване на пазара, а инвестираме и в наука. Само така може да имаме водеща роля в света и в бъдеще, не само за бъдещите няколко години. Така че това, което бе казано, да ни разкажете за вашите изследвания, за, вашите, за вашата кариера беше много хубаво. Ние може да използваме именно тази, тези ваши занимания да онагледим добавената стойност, която Европейския съюз дава към науката. Госпожа Кудрицка. Е, at first, е, I would like to congratulate първо бих искала да поздравя онези 5000 стипендианти на Европейският научен съвет. Това е голям успех и за тези, които са могли да а, работят и завършат своите проекти и за цяла Европа. в имам Имаме, да разбираме, че имате работна група, която се занимава с привличането на научни работници от най-малко представените региони и страни в е, научния съвет и най-малко лауреати. Какво е, имате като план за привличането на повече хора в от е, тези региони? както вие казахте, много добри проекти нямат възможност да бъдат финансирани поради липса на ресурси. Моя въпрос е следния. Какво може да се направи, за да бъде разрешен този проблем? Ich freue mich, genau wie die Kollegen, darüber, dass Sie da sind, dass heute das 5000. Господин Рао, Поздравления за 5000-ния лауреат. Поздравления. Но, колеги, ясно е, вие показвате, че нещата вървят напред. Трудно е. Но много сме благодарни за тези ясни презентации и това всъщност е нашата, на, нашата мотивация да работим в същата посока. Моят въпрос е как, каква според вас е следващата стъпка, каква задача да си поставим за, след, за бъдещето? Е, не мога да си представя, че не може да намерим повече средства за наука, но според вас къде трябва да насочим усилията си? Thank you very much, мадам Благодаря, госпожа Веркунен. Благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на нашите гости. Винаги е много приятно човек да се срещне с учени в тази, ком... тази комисия, защото знаеме, че научните изследвания и а, развойната дейност ще спомогнат за по-добро бъдеще, да осигурим по-добре бъдеще на нашите съграждани. Миналата година имахме много бюджетни проблеми. Знаеме, разбира се, че много и държавите членки урязват бюджета си за образование и научни изследвания, така че хоризонта 2020 се превръща понякога в единствената а, а, платформа за а, фундаментална наука в Европа. Не знаеме, че най-често економиите в бюджета се отразяват на фундаменталните изследвания. Ако погледнеме списъка на Шанхай или другите списъци за, за под, подреждане на най-добрите университети в а, света, ще си даваме а, сметка, че сред а, първите 30 е, има едва ня няколко европейски, останалите са в Съединените щати. Така че как... какво можем да направим, за да имаме по-добри научни изследвания и развойна дейност в Европа? Само въпрос на пари ли или може нещо друго да се направи, за да се подпомогне научната, научната общност в Европа? Благодаря ви. Аз съм от е, Харватия и много се радвам, че имаме тук представител на многата страна. Аз съм, може би, първата, пър, първата учена от е, Харватия, която съм тук в Европейския парламент. Аз искам с това можем да докажем, че дори малка страна с малки ресурси за научни изследвания може може да се получат добри резултати и сме много горди с това. Бих искал да ви задам един въпрос. Не е необходимо да ми отговаряте подробно. Става дума за бъдещите си амбиции. Аз Лично искам да си купа нов микроскоп, а пък искам да знам какви са вашите амбиции и какви са вашите планове за бъдеще. И бих искал да кажа, можех да ви го кажа и насаме, но ще ви кажа пред всички. В нашата страна има една поговорка, която казва, че е, красотата и умът не върват заедно, но вие сте едно доказателство, че това не е вярно. Госпожа Суица е следващата. Благодаря, господин председател. Аз не съм член на вашата комисия, но тъй като имаме гости от Харватия, си позволих да дойда тук. Благодаря още веднъж за това, че тази точка бе включена в дневния ред. Благодаря на господин Бургиньон като председател на Европейския научен съвет за това, че е, сте довели тук млади учени, които да споделят е, своите планови, своя опит с нас. Бих искала да се позова на казаното от е, колегата Вярно, че малко са проектите от държавите членки, които се подобряваме Ето сега тук се надявам, че госпожа Толич ще бъде така една успешна изпълнителка на проекта. Аз всъщност нямам въпрос, просто искам да кажа, че съм много щастлива и много горда и ви благодаря на всички, че се занимавате с научни изследвания, защото всички осъзнаваме колко е важно да се инвестира в е, науката, за да можем да бъдем наистина конкурентно способни и научният Европейски съвет е тук точно за да ни помогне да направим това. Госпожа Тоя. Бих искал да благодаря на, на всички, които ви поздравиха. Кажете какво, какво мислите за бъдещето така с в по дългосрочен план. Ако ние като парламент искаме да подпомогнем в дългосрочен план Европейския научен съвет, какво трябва да направим? Кажете! Казахте, че някои проекти се сблъскват с проблеми, с ограничения. Какво специфично може да се направи, за да се помогне? Какво трябва да се промени, за да можете да имате по-добри условия за извършване на научна дейност? Как си сътрудничесте с други а, научни звена? правите ли партньорски проверки, имате ли партньорско сътрудничество, господин Пленкович? Благодаря, господин Бусек. Благодаря ви за думата. Бих искал да поздравя госпожа Толич и нейния италиански колега. Тен. госпожа Толич не само е един представител на челния опит в нашата страна, но тя е тя така изпраща един, зна, един сигнал към а, младите хора. Това е един пример за мобилност на научните работници в а, Европа. Аз а, вие го казахте в едно от вашите интервюта и аз а, смятам, че това наистина е един много добър знак, който отправяте към младите. За мен е удоволствие и ви благодаря за това, че давате своя принос за развитието на научната мисъл в Харватия. Няма други желаещи да зададат въпрос, аз ще задам. 30 30 милиарда евро за фундаментална наука а, за, в хоризонта 2020 от общо 70 милиарда. Това достатъчно ли? Став, става дума като, а, като а, процент не, не, не, ви, не, не ви питам за сумите сами по себе си, а като процент. А и колко горе-долу се разходва в държавите членки, ако знаете. И към нашите млади учени, когато отивате в научни лаборатории или в университети, е, какво е вашето впечатление? Е, сме ли, достатъчно привлекателни ние, европейците, европейските лаборатории, европейските е, университети е, в сравнение с лабораториите и, университетите в останалия свят. И ако не, какво можем да направим, за да подобрим нещата? Каква подкрепа бихме могли ние като политици да ви окажеме? Въпросът ми е, привлекателни ли сме към, за, е, научните, за научната мисъл от други континенти? Това е за сега. And professor, if I may ask you to start the answers and... Господин професор, много ви моля, вие отговорете. Am Anfang zu antworten. Ще отговоря на господин Ройл най-напред. Естествено, е, разликите между държавите са различни и много. Има страни, в които изследванията са много напреднали, Финландия, например, или пък други скандинавски страни, но през последните години економическото положение много се влуши и това означаваше съкръщение за изследванията и за науката. Няма да давам примери, но в някои страни наистина беше много трудно за учените да работят, защото нямаше подкрепа за тях. Затова е много хубаво, че има глобална подкрепа за, от, от комисията. Критична беше подкрепата от парламента, критична за съществуването на, на съвета. Надяваме се за следващата програма също да получим достатъчно пари, но положението на учените в страните зависи от местно, местната подкрепа. Нещата от година на година се променят и всяка година човек трябва да взема нови решения. Когато местното, местната подкрепа отпадне, то хората се обръщат към нас. Това обаче означава, че ние не може да поемем всички учени. За съжаление, парите за наука в държавите членки са прекалено малко. За бъдеще какво може да кажем? Надяваме се положението да се подобри в много от страните. За момента обаче за момента животът на учените е много-много труден. Вие говорите естествено положително за нашата институция. Положително говорите за бюджета. За нас това беше много добра новина, че бюджета не се не, се, не бе съкратен, но пари, от пари имат нужда и други програми. Ние зависим от е, финансиране от комисията и това за нас е критично. Има нужда обаче от пари за Мари Кюри за другите, и за другите програми. Вие знаете моето мото. че няма печалба без усилия. И същото се отнася и за програмите. Надяваме се програмите да бъдат поддържани, да могат да вървят. Госпожо Муди, благодаря за вашата подкрепа. Ще се опитам да ви отговоря. Аз се занимавам с геометрия и разбирам нуждата за подкрепа на фундаменталната наука. Аз естествено ще бъда колкото се може по-красноречив, когато говоря за подкрепата към науката, включително и към частните изследвания. За съжаление, някои страни решиха да свържат научните програми с бизнеса и да инвестират главно в тях, това не е непременно най добрята посока. За да няма директен конфликт с европейска страна, аз ще взема примера с Канада. Говорих с един колега от техния изследователски съвет. Той каза, че те не се интересуват от такива програми, които се свързват с, които са обвързани с економиката. Но това е ситуацията в много от държавите членки, в които изследванията се задават отгоре. 30%, за които, каза, които спомена господин Бузек, а, това би било една добра цел. Но в някои страни тези 30% абсолютно изчезнаха като подкрепа за наука. Хоризонт 2020, дори ако погледнете и другите стълбове, които не са така отворени, както нашия съвет. Другите компоненти са структурирани така, че има възможност за развитие. Има доста ограничения за начина по който могат да се дават, е, да се кандидатства за проекти, с, за, за стипендия за подкрепа с проекти, но има и определена степен на свобода. Сега на госпожа Моди за взаимодействията и фрагментацията. Аз като председател на съвета, аз не участвам в други области на Хоризонт 2020. Това казах и на комисаря, че е хубаво хора, които отговарят за различните компоненти, да се свържат, да се видят и да говорят, да обменят мнение, защото има винаги възможност за синергия. Аз просто го казвам като нещо, което според мен би било важно за всички европейски програми. Това е, що се отнася до разширяването на научната дейност. Господин Ройл, вие попитахте и за следващото развитие, за бъдещото развитие в много научни креми, се говори за това, за възможността за бъдещето развитие. Може би трябва да работим повече в областта на дисциплинарните проучвания, да вграждаме все по-нови елементи в нашите подходи. Ето, например, навлизаме в областта на инженерството, но традиционните подходи не са достатъчни. Вероятно ще се създадат нови органи в бъдеще, органи, които да са по-хомогенни, които да направят работата по-лесна и по-сравнима. Говорихме и за разпространението на научната дейност, на научните опити. Веднага, щом станах председател, аз е, създадох една работна група. Това не беше просто само мое предложение. Други колеги също ме подкрепиха. И аз мисля, че чрез тази група може да се направят следните неща. Изпратихме анкета до учени от различни страни, анкета, в която ги питаме за тяхната ситуация. Това са учени, които са получили стипендии извън Европа. Питаме ги за тяхното решение да напуснат Европа. Естествено, говорим и за финансовите въпроси с колко пари разполагат, но има и други проблеми, а именно техническата подкрепа, особено от администрацията. При нас проблем е ригидността на системата. Не може да се реагира бързо на определени проблеми. Трудно учените успяват да сформират екип – понякога най-добрите специалисти не са в Европа. Това е трудно. И понякога е толкова трудно, че дори когато е, най-накрая човек има възможност да сформира екип, човека, когато е искал да привлече, вече си е отишъл. Когато една страна не инвестира в наука и изследване, това е много лошо. Заплатите на учените са друг проблем. Много учени трябва да работят на повече от едно място, за да оцелеят като учен. На следващо място. Усилията на някои страни Усилия от страна на Полша, Унгария, да дадат възможност на млади учени от тези страни да посетят нашия съвет за известно време, за да, ги под... за да видят тези хора как да подготвят своите заявления. Тук става дума за нещо като твининг. Хората могат да видят как наистина могат да постигнат резултати. И още нещо, какъв може да е нашият принос. Работим с националните фокусни пунктове. Чрез тези точки за контакт в страните може да помогнем на отделните учени да си подготвят проектите и заявленията. Това е просто програма, която предлагаме. И за тази програма сме предвидили доста добър бюджет. Тоест, това е подкрепа от наша страна за младите учени. Не очакваме непосредствени резултати, но работим в тази посока. Още два въпроса ми бяха запра... зададени. Ранкинга. Значи, имаме структурни проблеми тук. Гъвкавостта е проблем при нас. Моето чувство като математик е, че ранкинга, рейтинга е нещо, с което трябва да сме много внимателни. Знаем, че много решения се взимат на тази база и на базата на библиометриката. Аз не съм поддръжник на библиометриката, но има дисциплини, в които библиометриката е доминантния подход. Така че според мен хубаво е да се отделим от този подход. И аз повтарям непрекъснато, защото смятам, че хората, които оценяват проектите, трябва да оценят самия проект, качеството и уменията на самия учен, а не да използват подхода на биометриката. Хубаво е, да има критично настроени хора, но важно е по каква система ще се взимат, по какви критерии ще се прави оценката. Ние искаме да привлечем учени, но тези учени би трябвало и да, да могат да преподават. Университетите също трябва да бъдат отворени. Така че тези въпроси са изключително важни. И сега преминавам на френски. И така. Мисля, че най-важните неща за Европейския научен съвет е да продължи по схемата, която вече доказа своя успех – а именно да се съсредоточим върху най-амбициозните проекти, проекти по които се поемат рискове, но от които очакваме значителна възвръщаемост. Правейки е, този избор, е, ние не максимализираме броя на публикациите, защото ако проектът е същински нов, е, ще трябва време за да се измери неговото значение. Така че е, трябва да бъдем много предпазливи, когато просто е, измерваме броя на публикациите. Но програмата 2020 вече е ясна. Всички европейски форми на финансиране трябва да бъдат е, свободни като достъп, т.е. трябва да има ефективен достъп. Сега, по избора на е, е, дисциплините. Е, примерно в социалните и хуманитарните науки критерия са книгите, но обикновено те най-трудно се издават. Докато е, когато приключи договора, обикновено вече няма финансиране, така че как да помогнем за публикуването на книгите, е, как е, да помогнем на учените, които изготвят публикация в рамките на договор. Тоест, те трябва да бъдат вече в свободен достъп, когато вече няма финансиране. Проблемът е технически, е, трудно се решава, но трябва да намерим решение, защото ако е, финансирането не е подходящо, е, учените в хуманитарните и социалните науки е, трябва да публикуват само една кратка статия, нещо, което би имало много по-сериозно отражение, ако бяха публикували като книга. Председателя, благодаря ви. Благодаря на професор Бургиньон е, за всички негови забележки и за обясненията. Сега е, давам думата на госпожа Толич. Да, първо, съкръщенията. Ние съзнаваме съкръщенията и колегите също. Примерно аз е, мисля, че през следващите 5 години можем да продължим изследванията, защото имаме финансиране от Европейския съвет. Но какво ще стане след 5 години, не знам. Може би пак ще кандидатствам е, до Европейския съвет. Надявам се да има финансиране след 4 е, години. Другите въпроси, моята мечта в Харватия, от научна гледна точка. Първо, как се разделят клетките. От гледна точка на организацията, мечтата ми е да изградя център в Загреб за клетъчна биофизика, интердисциплинарни проучвания по клетъчна биофизика и да бъде признато това на световно ниво, за да се знае, че тези интердисциплинарни изследвания по отделението на клетката теория и практика се извършват на много високо ниво в Загреб. Ще видим как ще тръгнат нещата. В момента в Ручард Бошкович атмосферата за работа е много приятна. Имаме, освен това, и заместник-председател, който работи по задължителни програми, структурни фондове и различни учени от моето поколение се върнаха в Харватия. В различна степен се върнаха, така че има критична маса на учени, които се занимават с биология и физика. Бъдещето е обещаващо, но за мен не беше така трудно, защото по-голямата част от кариерата ми беше в Германия. Там имаше чудесни условия, чудесно финансиране, чудесни колеги и защо чудесни времена. Така че е, колегите от моето поколение, е, които са прекарали по-голямата част от кариерата си в Загреб, е, на тях им беше много по-трудно. Те не можаха да направят това, което аз съм направила и съответно да искат финансиране, което аз мога да поискам с моето CV трябва да се направи нещо, може би по-кратки заеми, помощ за пилотни експерименти, изобщо за да си подобрят е, си вито, за да могат за бъдеще е, да кандидатстват за финансиране от е, Европейския научен съвет. Привлекателността на Европейския съюз, повече постоянни длъжности, много европейски институции е, нямат е, никаква възможност за постоянни места. Е, хубаво е хората, които са по 20 години, да ходят на различни места и да учат, но като стигнат по на 30 години, искат вече да уседнат, така че ще бъде много привлекателно и за хора извън Европейския съюз повече институции да дават е, възможност за катедри, за катедри е, в, и по, като, като жена в науката мога само да кажа, е, че много е хубаво, че Европейския научен съвет дава възможност за продължаване на срока за кандидатстване е, след завършването, кандидатстване за финансиране на проекти. Е, тоест, е, е, може да се кандидатства и за университетски длъжности, не само за помощи от съвета. Много е хубаво за жени, е, които имат жени или нямат жени, специални фондове за помощ, това, което е необходимо за децата. Необходимо е да се помогне при гледането на децата, за да могат да работят. Е, мисля, че отговорих на основните въпроси. Е, председателя, благодаря, професор. Е, и сега е време за нашия трети оратор. Господин Пуньо, заповядайте, имате думата. Аз исках да добавя нещо на въпроса, който ми зададоха. Попитахте ме какво може да се поправи. Лично аз бях принуден да е, използвам една стипендия от един университет за друг университет. Тоест тази преносимост е важна известно време нямах е, достъп до стипендии заради самите институции. Това може да се промени, е, тази преносимост на е, господин председателя на Европейския научен съвет отговори на основните въпроси. Най-важното е да разполагаш с бюджет, за да приключиш проекта си. В някои страни положението е драматично, направо драматично. Когато има средства, понякога е, те се разпределят трудно и трудно е, защото трябва да се разпределят адекватно. И Европейския научен съвет е, е, е забележителен с това, че върши забележителна работа. Когато е, получат е, мнения на много оценители, може оценителите да не са единодушни, но все пак е важно, важно е, че има обратна връзка – е, така че тази особеност на Европейския научен съвет е, е наличието на такива оценители при условия на криза. Това е много важно. И кризата може да бъде нещо положително. Така че в е, условия на кризи е, тази система е по-важна, отколкото през други периоди. Е, зададохте ми въпрос за разпространението на резултатите. Напълно съм съгласна с това, което каза господин председателя на съвета. В момента библиографията упражнява диктатура. Важно е да могат да се публикуват резултатите от изследванията, е, да се е, излагат те на различни нива. Е, много често аз участвам в прояви, за да разпространя резултатите от научните изследвания. Мисля, че разпространението на резултатите е много важно. Това е и наша роля. Ние сме тези, които трябва да разпространяваме резултатите. По сътрудничеството частично е, е, се даде отговор на този въпрос. Искам да добавя едно лично мнение. Когато получим е, стипендия от Европейския научен институт. Тя се дава поименно. И това е тласък. Това е някакъв тласък в нашите научни изследвания. Това ни кара да сътрудничим и с други колеги, с група от лидери. Това е много важно. Това е добавената стойност на съвета. Това е стипендия, която се дава по именно, но дава възможност за много важно сътрудничество. Това, което се казва за фундаменталните изследвания е много важно. Аз обожавам е, фундаменталните изследвания. Е, те са много важни, е, защото обикновено е, научните изследвания водят и до приложение, но фундаменталните изследвания са условие синекванон включително и за приложните изследвания. Е, и промишлеността обикновенно е, се интересува живо от е, резултатите от фундаменталните изследвания, защото те имат после пряко приложение. Председателя, господин председател на Европейски научно-изследователски съвет. Благодаря и на чудесните ни гости за вашето посещение. За нас беше много важно да се срещнем лично, да обсъдим това, което ще ни кажете. И ние искаме е, да е, разработим политика в областта на научните изследвания, на развойната дейност. Фундаменталните изследвания са абсолютно необходими за е, всяко изобретение, за бъдеще след 5 или 10 години. Така че вие разбирате колко е важно вашето посещение тук за всички нас. Още веднъж ви благодаря. Next meeting. Следващото заседание. Естествено, че свършихме, но е, да, следващото заседание на 23 июни от 15 до 18.30 часа. Това е всичко за днес. Благодаря, госпожо